Ja, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, guten Скъпи колеги, бих е, искала да ви пожелая добре дошли на последното заседание на Комисията по бюджета. Това е последната ни избирка за този мандат. Имам предвид последното ни редовно заседание – а предвидили сме едно изваредно заседание на 11 юни. Но нашето последно редовно заседание ще бъде наистина днес. Както обикновено, нашето заседание се излъчва пряко. В е, нашия бюлетин е отбелязан езиковият режим. Нека да, да направя едно съобщение на заседанието на координаторите. Е, няма какво да си кажем на практика, така че ще е, смятахме да отложиме това заседание, но ако някой от вас смята, че координаторите трябва да заседават, моля да ни съобщете за да можем до края на нашето заседание да организираме това подобна среща. Ако смятате, че има нужда от някаква допълнителна информация и е, някак... необходимостта да се обсъди нещо, получили сте протоколите от нашето заседание. И ако не изразите възражение до края на заседанието, ще считаме, че протокола е прият. Това беше за сега. А сега преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Става дума за група за наблюдение по въпросите на научните изследвания и иновациите, включително на МСП. Е, докладчикът ще се появи всеки момент. Тя е и докладчик по изпълнение на бюджета за 2015 година, но тя няма да може да участва по-нататък в работата по бюджета, защото е бременна е, но, добър ден, Ан. Стигнахме до групата за наблюдение по въпросите на научните изследвания и иновациите, включително на малките и средни предприятия. Групата за наблюдение е организирана от е, госпожа Ан Йенсен и другата ни колега, която е бременна и отсъства. Разполагате с всички документи, свързани с състава на групите и така нататък. А, с, само с няколко думи, докъде, докъде сме стигнали? Вероятно, вече има някакви заключения, някакви е, решение на групата по наблюдение. Извинете, тук що пристигнах. В групата по наблюдение Сата, отправихме въпроси към комисията. Не знам дали комисията е тук така че целта беше да отправиме въпроси на комисията, свързани с започването на изпълнението на новата програма, как, по какъв начин законодателството ще се отрази върху тази програма, по какъв начин ще им ще ще се извърши плавното преминаване, като основните въпроси бяха за мястото, ролята и по начина по който това ще се отрази на малките и средни предприятия и на програмата Косме проблемите свързани с капитален, дълга, инвести, инвестиции в програмите за научни изследвания, иноваторство, предназначени за малките и средни предприятия. Трудно е в момента да направиме някаква равносметка, тъй като сме в началото, но госпожа Гарсавайо и аз бихме искали да знаеме как се развиват нещата. Как ще, бъд, ще се изпълнат програмите за новаторство и изследване, които са насочени към малките и средни предприятия и какви са вижданията на комисията по този въпрос? Това е това са точките, по които бихме искали да изслушаме мнението на комисията, по какъв начин ще работи тя с малките и средни предприятия. Кафе, ако обичате, казва оратора. И по-специално каква ще бъде съдбата на новите програми. Кога ще се организират първите търгове? <laughs> Но ще... Аз съм до тук. А, сега бихме искали да чуем мнението на комисията по всички тези въпроси. ich frage die kommission wer jetzt ähm, zuallererst auf ähm, кой би искал да вземе думата от името на Европейската комисия? Няма да посочвам кой да вземе думата най-напред. Разберете се между вас кой ще започне. Уважаеми членове на парламентарната комисия по бюджетни въпроси, бих искал най-напред да ви благодаря за това, че давате възможност на Европейската комисия да отговори на въпросите ви за финансирането на научните изследвания и иновациите. Аз съм заместник-председател, заместник-директор в Генерална дирекция научни изследвания нашия директор искаше да участва, но по-настоящем той е на публично изслушване в Европейския парламент, изслушване на тема Европейска гражданска инициатива. Получихме редица въпроси от вас, както това бе посочено току-що. Те се отнасяха най-вече до три теми. Лансирането на Хоризонт 2020, наличното финансиране за изследвания и иновации и подкрепата за малки и средни предприятия в рамките на новата програма. Представихме ви някои елементи в писмения си отговор. Сега накратко бих искал да ви опиша какво точно отговорихме. По Хоризонт 2020 и опасенията за това дали ще имаме гладък старт, с удоволствие бих искал да ви информирам, че Хоризонт 2020 бе лансиран гладко. Благодарение на подготвителната работа, извършена паралелно с междуинституционалните а, преговори. За 2014 и 2015 година насоките бяха прияти през декември 2013 година. Първата покана за участие на равнище 15 милиарда евро беше лансирана в края на 2013 година. 20 от тези покани, е, които бяха лансирани, приключиха през март, а 27 от тях трябва да е, приключат приемането на кандидатури съвсем скоро. Дали това е от интерес за Европейската изследователска общност? Да, получихме 8000 е, предложения за 37-те покани. Сега ще видим по смисъл на партньорската проверка ще направим оценка. По този начин виждаме, че има устойчив и увеличаващ се интерес към финансиране от европейските фондове от страна на Европейската изследователска общност. Това е по Хоризонт 2020. Получихме много кандидатури, над 8000 но в рамките на партньорската проверка, както казах, ще се направи оценка. Все още нямаме избран проект по наличните финансови средства, бих искал най-напред да ви благодаря за оказаната от вас подкрепа през последните години за е, средствата в областта на изследванията. Тези средства се отнасят до новата рамка. В това увеличение бюджета беше увеличен благодарение на вашата подкрепа. От друга страна, е, тук са включени решенията за бюджета, които бяха подпомогнати от вас, винаги можем да разчитаме, тъй като по този начин не се стигна до съкръщаването на бюджета. Европейската комисия има не винаги достатъчно средства. Например, през 2014 година финансирането за изследвания е 7,5% от многогодишната финансова рамка по отношение на кредити за поети ангажименти. 5,9%, 3,92% бях, получихме най-накрая. Това се дължеше на вашата подкрепа. Нямаше по-големи съкръщения. недостатъчните а, средства за плащане на поетите ангажименти ни карат в Европейската комисия да приемем важни мерки, за да може да изпълним договорните си отношения, по е, които сме поели към изследователската общност. Ще има отлагане на някои покани за участие, някои конкурси могат да бъдат прехвърлени за следващата година. Осемте те месеца, които се предвиждат в рамките на Хоризонт 2020, са прекалено кратки понякога. Европейската изследователска общност проявява жив интерес, за това трябва да намерим правилния баланс между кредитите за плащане и за поети ангажименти. През последните години използвахме метод, който даде резултат и ние разчитаме на вашата подкрепа, защото тук става въпрос за създаването на работни места и повишаване на конкурентоспособността в Европа. По отношение на конкретните мерки за малките и средни предприятия мога да кажа следното. Както вече по както вече казах, все още не знаем до каква степен имаме участие на малки и средни предприятия в 47-те покани за участие, които лансирахме. Но в рамките на седма рамкова програма успяхме да постигнем много от целите. Целта в седма рамкова програма беше поне 15% от бюджета да бъде за специфични програми, които са посветени на малките и средни предприятия. С удоволствие мога да ви ем, потвърдя, че постигнахме тези цели, дори ги превишихме, като делихме над почти 17% от бюджета за програми за подпомагане на малките и средни предприятия. В това отношение имахме много голям успех в рамките на програмата за сътрудничество за нанотехнологии и изследвания в областта на безопасността. Над 20% беше участието на малки и средни предприятия в това отношение. Те се включиха и в съвместната технологична инициатива. Успеха дори в това отношение надмина 20%. По смисъла на Хоризонт 2020, както знаете, Европейската комисия ще постави акцента в още по-голяма степен върху малките и средни предприятия. Това е резултат от законодателната ни дейност. Имаме допълнителни механизми за подкрепа. Те бяха развити в рамките на Хоризонт 2020 и считаме, че те отговарят на истинските нужди на малките и средни предприятия. Тези инструменти е, включват така наречен инструмент специално посветен за малки и средни предприятия. Този инструмент както поиска Европейския парламент, гарантира единна структура на изпълнение. инструмента по член 185 е следващия. Той също е посветен на малките и средни предприятия. И не на последно място. Зададена е цел по смисъл на Хоризонт 2020 да се увеличи отделение за малки и средни предприятия бюджет от 15 на 20%, което означава, че към 8 милиарда евро ще бъдат специално отредени за малките и средни предприятия в областта на научните изследвания. В заключение, мисля, че а, така ви дадох един общ поглед на писмения отговор, който предоставихме. Оставам обаче на ваше разположение, ако имате допълнителни въпроси. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Казвам се Кристиан Ван Бейргер от Генерална дирекция предприятия. Когато се подготвяхме за заседанието, бяхме замолени и ние да вземем отношение към това, което се прави за малките и средните предприятия и към Козме. Госпожо председател, почитаеми депутати, Значението, което се придава на малките и средни предприятия, включително от гледна точка на научно-изследователските програми и проекти, расте. Голяма част от елементите, които подкрепят това твърдение, се откриват вече и в доклада. Само няколко данни ще ви дам, свързани с подготовката на новата рамка. Първо, финансовите инструменти. Както знаете, има допълняемост между различните финансови инструменти за новия период. Особено значение отдаваме в тези преговори на така наречените дружества или е, структури, които се ползват е, с е, доверие, за да могат парите да стигнат до малките и средните предприятия. Не само да се заместят съществуващите финансови инструменти, а да се предвидят и нови възможности, да се повиши видимостта, да се повишат и резултатите. Преговорите вече се осъществяват от известно време и се надяваме, че Договора, особено за Европейския инвестиционен фонд, ще бъде подписан преди лятото. Второто, което ще кажа накратко, е свързано с е, значително съвременената агенция ЕАСМЕ, която замества ЕАЧИ и в която сега вече са съсредоточени голяма част от програмите за малки и средни предприятия. Човешките ресурси са увеличени тройно. Поради е, това, че програмите късно бяха прияти миналата година, щатните места все още е, се заемат. Е, структурата е одобрена, но щатът не е така запълнен, както бихме желали. Но перспективите са добри. А именно в бъдеще наистина ще се отделя необходимото внимание на малките и средните предприятия. Искам специално да подчертая един нов елемент, който през следващите 7 години ще е особено важен за малки и средни предприятия – инструмента за МСП. Надяваме се, че това ще е нов начин да подпомагаме и иновативните малки и средни предприятия, които разработват нови продукти и услуги. Все още работим по детайлите. Част от първоначалните трудности вече са преодолени. И с удоволствие ще кажа, че за един месец отпускането на нови предложения в системата постъпиха 320 проекта. Мисля, че първия кръг на оценки ще започне около юни месец, началото на юни и до тогава вероятно ще са постъпили около 1000 предложения. Ние имаме голямо желание тази схема да функционира добре. Последното, което ще кажа, е свързано с кредитите за плащания и свързаните с тях трудности. Трябва да кажа, че агенцията, а и ние имахме проблеми през 2013 година поради ограниченията, свързани е, с кредитите за плащания. Част от плащанията не бяха възможни миналата година. Плащания се бавеха не се спазваха срокове поради липсата на срокове. И там от 3% делът нарасна на 9%. Това е обезпокоително тъй като комисията не може да изпълни изискванията на директивата за просрочените плащания. Всъщност не са на лице кредити и за това не можем да се разплащаме. Сега разработваме стратегии, както каза и колегата от е, Генерална дирекция научни изследвания, един от начините да се справим с положението е да отложим е, датата за обявяване на търговете, така че да я изтеглим по-близо до отпускането на средствата. Но това не помага много, защото всичко се забавя. Така че действително сме обезпокоени от отражението, което ще имат липсата на кредити за плащания. Не е много интелигентно просто да протакаме. Няма да постигнем ефекта на програмите, така както го целим. Би трябвало програмите да започват изпълнението си максимално рано, за да постигат резултати, а не изкуствено да бъдат забавени. Ако имате въпроси за доклада, разбира се, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря ви. Отново дам думата на представител на комисията. Микрофон. Аз съм от Европейския фонд за регионално развитие. Отговарям за политиката за сближаване. Ще се опитам да ви дам отговор на въпрос номер 7. Как се организира на практика подпомагането от структурните фондове, от инвестиционния фонд за малки и средни предприятия и тяхната научно-изследователска дейност? Най-важният инструмент – е, този път е, е така наречената обословеност от е, целенасочени резултати. Бихме желали целенасочено да бъдат заделени 80, 60 и 50% от общите фондове за научни изследвания, за МСП, за комуникационни иновативни технологии, за енергийна ефективност и ВИ. Индикативната сума е около 110 милиарда евро. 23 милиарда е, трябва да се приспаднат за енергийна ефективност, което означава около 80 милиарда за е, информационни, комуникационни технологии и научни изследвания за малки и средни предприятия. Има и една втора обословеност, която е много важна за нас стратегии е, научно-изследователски за интелигентна специализация. Ако няма такава научно-изследователска стратегия за интелигентна специализация, не се предвижда получаване на средства от структурните фондове за научни изследвания. Чрез тази обословеност мобилизираме хиляди предприемачи, включително и преди всичко от МСП. Те би трябвало да разработят стратегии за изразходване на средствата. Този път е важно да се отбележи, че е, в новия регламент съществува нормата на член 65, която позволява общо финансиране между структурните фондове и, например, Хоризонт 2020. Има колеги, особено в Генерална дирекция научни изследвания, които разработват методики е, извън пилотния проект е, който е подкрепен от Европейския парламент, така наречената стълба към високи постижения, чрез е, който проект под подкрепяме и подпомагаме регионите за подготовка е, в контекста на стратегията Европа 2020. Естествено, тук най-вече подпомагаме малките и средните предприятия, но ще има и нов наръчник от Комисията за синергията между нашите фондове Хоризонт 2020 и този наръчник ще бъде насочен към крайните бенефициери, за да могат да оползотворяват средствата в по-висока степен, отколкото в миналото. Много е важно да има синергия и взаимна допълняемост между всичко, което прави Европейската комисия за малките и средните предприятия и в областта на иновациите. В регламент е, за общите разпоредби и в е, евро... актовете за Европейския фонд за регионално е, развитие сме отправили и изисквания към регионалните и местните органи, когато изработват програми, да включват и такъв аспект. Как ще постигнат целите, свързани с малките и средните предприятия и научните изследвания. Благодаря. Георгия Флоров сега от Генерална дирекция ЕКФИН. Statement, uh, an introductory statement. Аз не съм подготвил уводни думи бих искал да отговоря на вашите въпроси, но ако не е необходимо, по-скоро бих предпочел да отговоря на вашите въпроси. Добре, казва председателката. такъв случай ще помолиме докладчика да зададе първите въпроси. Аз също имам няколко въпроса, които бих искал да задам. Казахте, че има недостатъчни кредити за плащания. Какво, какво прави комисията? Какво прави вашата генерална дирекция, за да убеди генерална дирекция бюджета да излезе наистина с много ясни и конкретни бюджетни предложения? за да не повтаряме грешките от, от предишната година. Ан. Сега нещата бяха обяснени. Наистина, сега сме в началото на изпълнението на новите програми и още не можем да имаме ясна представа, но ние бихме е, искали да имаме малко по-ясна представа. Същ има ли достатъчно средства за предварителните плащания, предварителното финансиране? Защото ние наистина сме загрижени от този аспект на нещата. Отговорите, които ни предоставихте, не са достатъчно Е, хубаво е да им всичко това да бъде на вашия сайт. Аз лично смятам, че е, вашите отговори, вашите обяснения са доста е, изчерпателни, но е, но е важно и широката публика и онези, които ще ни заместят в парламента, да имат представа за нещата, за да могат да проследят начина по който ще се изпълняват тези програми. Така, благодаря ви за отговорите на нашите въпроси. Благодаря за това, че описахте начина по който ще бъдат изпълнени новите програми и какъв ще бъде приноса за малките и средни предприятия в областта на новаторството и научните изследвания. Така че аз Както казах, всъщност е, ние сме, е, бихме искали да знаеме докъде са стигнали нещата, свързани с заплащанията и е, кредитите за плащания. Сега едно съобщение. С нощи разбраха, че отговорите на, генерал, на вашата генерална дирекция са, са били разпратени. Вие казахте, че имате 8000 запитвания за 47 предложения. Значи програмите са добри, след като толкова широк интерес е бил проявен. Аз ще задам един въпрос, който вече беше зададен. Но е, необходимо ли е ще да се плащат лихви за това, че не сте могли да извършите съответните е, плащания на на време. Да, е, казва председателката, важно е да имаме отговор на този въпрос, защото е, това е важно и за бъдещето развитие на, е, и изпълнение на програмите. Ингеборд. Опитвате се да координирате средствата по фондовете за научни изследвания, новаторство и инвестиция. Но, инвестиции, но какво по какъв начин ще стане това, след като приехме съответното законодателство? Приехме законодателните актове, приехме и насоки. След това проведахме и изслушване относно резултатите от Лисабонската стратегия и заключението беше, че липсата на координация е, е довела до е, практическия провал на Лисабонската стратегия. Ако нямаме добра координация и Хоризонт 2020 също ще се провали, така че какво правите за това? Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да задам два въпроса, няколко въпроса. Първо, проблемите свързани с кредитите за плащания. защото проблеми най-вероятно ще се появят много бързо, ако не се вземат необходимите мерки. Казахте, че ще се опитате да разрешите проблемите, свързани с заплащанията, с ам, отлагане на сроковете и забавяне също така на предварителните заплащания, но какво, какви са вашите очаквания за а, недостатъчните средства до края на тази година и за 2015 година? Аз наистина бих искал да поздравя комисията за това, че започна бърза предприе бързи действия по бюджет 2015 и следващата многогодишна финансова рамка. И вторият ми въпрос е свързан с а, устойчивостта. Разполагаме с а, информация и разполагате ли с информация за устойчивото състояние на новосъздадените предприятия? те дали ще продължат да се, да се развиват и въобще каква, как, какви ще бъдат какво ще бъде бъдещето на малките и средни предприятия, които се финансират с европейски средства? По какъв начин ще се развиват те извън университетите, да речем и центровете за изследване? И още един въпрос. За онези предприятия, които започват своето съществуване и развитие с университетите и научните центрове ще продължат ли да се развиват самостоятелно или ще продължат да бъдат част от големи структури? След. Руфен фюль zu antworten, zu antworten. Bitte sehr, Herr Бих искал да помоля този представител на комисията, който би желал да вземе думата, за да отговори. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искал да отговоря. на въпроса какво правим, за да гарантираме, че това няма да се случи повторно. В това отношение е, ние се уверяваме, че не сме извършили плащания по закъснели плащания възприемаме всички възможни мерки, но сценария, който описахте, е възможно най-лошия. На въпроса дали мерките, които предприемаме, са достатъчни, бих искал да кажа, че за съжаление не виждаме други опции, ако имаме още повече поети ангажименти. На въпроса за мониторинга върху малките и средни предприятия, които са получили финансиране от Европейския съюз, от европейските фондове. Бих искал да кажа, че предизвикателството всъщност е следното. Договорните ни отношения с малките и средни предприятия и крайните плащания това отношение е много важна оценката, която получаваме от МСП. За нас е много трудно във всеки индивидуален случай да открием какво се е случило през последните 5 до 10 години. Но в рамките на хоризонт 2020 сме въвели показатели, които ще ни позволят отблизо да следим развитието на малките и средни предприятия, дори и на по-късен етап. Така че този момент е много важен. На въпроса на госпожа Гресле. Във връзка с синергиите между фонда Кохезионния фонд и другия бих искал да дам думата на колегата. Важно е това, което се прави на практика и на място. Провеждаме редица семинари, например. Вчера в Бон представихме на бенефициентите практически, а, практическото приложение на синергиите. Т.е. показахме им по какъв начин би могла да се приложи тази разпоредба на практика. За новосъздадените предприятия бих искал да кажа, че според последните ни оценки между 2007 и 2012 година структурните и инвестиционните фондове са подкрепили 53 000 новосъздадени предприятия. Тези от тях, които бяха включени в бизнес центровете и имаха а, логото за качество на комисията, което даваме съвместно с Гран дирекция предприятия, тези предприятия, които минаха през този преходен период, имаха по-голям процент успеваемост от средната стойност за новосъздадените предприятия. Ако паметта ми не ме лъже, Три четвърти от тези предприятия преживяха три години, но трябва да проверя дали тези данни са точни. Бих искала да подкрепя казаното. Много е важно да гледаме на всичко в пакет. Всъщност цифрата е 80% в сравнение с 50% за нормалните предприятия. Така че подкрепата, която предоставяме посредством клъстерите, програмите и мрежите, дава резултат. Програми като предприемачество и еразъм ни дават възможност да видим какви са проблемите пред успешното предприемачество. Така че не може да гледаме на нещата по-отделно. По отношение на кредитите за плащания. Попитахте, може ли да избегнем проблема да се повтаря. Аз бих искал да кажа, че това не се повтаря всяка година. Напротив, положението се влушава, защото все повече средства, които се отделят за дадена бюджетна година, се използват за неизвършените плащания от предишната година, което означава, че положението се влушава. Прав сте да задавате въпроса за лихвите. Не разполагам с точни данни, но 9% от късните плащания, в 9% от късните плащания не поискахме лихви, а имаме подобно право. Но това е по-различна история. Не трябва обаче да казваме, Европейската комисия е толкова голяма, че никой не сме да ни поиска лихви за закъснелите плащания. Дали можем да убедим колегите от Генерална дирекция бюджет? Попитахте вие, но не това е въпроса. При преговорите с бюджетните органи не получаваме финансиране. Изменението на бюджета след неуспешните преговори доведоха и до внасяне на конкретни изменения. Трябваше да спрем редица плащания, които по принцип се извършват всяка година. Разбираше, Разбира се, можете да отложите плащането до края на годината, за да направите предварително финансиране от бюджета за следващата година, но се нуждаете от а, разработване на мрежата. Но в а, средата на годината, на 15 май, просто нямаше откъде да вземем средствата, за да извършим плащането. Имаме проблеми и във втората половина на година. Във втората половина на годината бяха обаче направени нови изменения, за да може да извършим плащания, които бяха блокирани поради липсата на налични средства. Така че нещата наистина са сериозни. Благодаря ви. Друг въпрос ли имате? Заповядайте. Така и не разбрах дали има синергия между Кохизионния фонд и фонда за изследвания. Виждам, че разполагаме с налично законодателство и се предвиждат инвестиции в невроните. Човешки капитал. Може би в това отношение трябва да наваксаме закъснението, което отбелязваме. Въпрос към генералния директор на ГД научни изследвания. Вие разполагате ли с конкретни мерки, които да ви позволят да се справите с плащанията? Нямаме никога достатъчно персонал. Госпожо Гресле, с 5% трябва да се съкрати персонал между 2014 и 2020 година. Миналата година приехме съобщение за делегирането на задачите по изпълнението на инструментите в областта на научните изследвания. Делегирахме тези правомощия на съществуващите агенции. Това беше съзнателно взето решение, защото считаме, че генералните дирекции на комисията трябва да се занимават с коването на политиките и а, разработването на проектите трябва да се следи от изпълнителните агенции. Изпълнението на проектите в областта на научните изследвания може да се следи от изпълнителните агенции. Това беше нашето заключение, което беше потвърдено и от трети страни. Много по-ефективно ще бъде изпълнението на програмите по този начин. Затова Европейската комисия реши да преотстъпи мониторинга върху изпълнението на програмите на тези агенции, не само по Хоризонт 2020, но и по други програми. Целта е рамковите програми в областта на научните изследвания да бъдат извършени въпреки съкръщаването с 5% на персонала на Европейската комисия. Ja, vielen Dank. Ähm, hinsicht Госпожа Гресле. господин Ландевазо, в всяка регионална стратегия за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация искаме съответният орган на национално или регионално ниво да определи синергията. Аз говорих за стълбата към високите постижения. Това, което твърдим, е, че трябва да се изравнят условията за участие в програмите, така че в целия Европейски съюз да могат да кандидатстват предприятията за Хоризонт 2020. За това е необходима инфраструктура и оборудване за онези региони, които желаят да участват в тази стратегия. И ние сме направили карта на приоритетите за инфраструктура в тази връзка. Второ, когато се ориентират към Хоризонт 2020 година, ние стимулираме компетентните органи да се ориентират към използване на средствата за експлоатация на економическите възможности – технологичен трансфер, подпомагане, защитата на правата на интелектуална собственост. Има и много други възможности. Това стимулираме, защото за нас научните изследвания са средство за постигане на друга цел. Това обаче, което е важно, е усилията да бъдат оценени от пазара и за това следва да се използват нашите средства. И вие разработвате наръчници, насоки или те вече са изготвени и са пратени в регионите. Насоките ще бъдат обнародвани в нашата веб страница. А... Надявам се, е, че това ще постигнем с колегите съвсем кратък срок, тъй като освен всичко друго за тях е, провеждаме и консултации. Член 13 от регламента е нова норма и съгласно нея всяка генерална дирекция и ние е, сме длъжни да обнародваме на веб страницата си програмите, свързани с синергия и допълняемост за окончателните бенефициери, така че те да могат взаимно да допълват своите усилия. Председателят, благодаря. Значи насоките ще бъдат в интернет скоро и всеки ще може да погледне региона си и да види до каква степен той е възприел идеите, предложени от комисията в оперативните и програми. Други въпроси? Ако няма, благодаря за вашето участие в днешното заседание и за това, че отговорихте на въпросите ни. Сега ще преминем към следващата точка в дневния ред. А тя е точка пета. Wundervollen äh, Trilog den es am 2. April gab. Тук сме записали прекрасната тристранна среща, която проведохме на 2 април. Докладчикът ни тук, не е тук обаче. Председателят не е тук. Но нали, Ивайло Калфин бе сред участниците в тристранната среща, така че може би той ще ни каже какво стана по време на тази среща, за какво бе постигнато съгласие, а след това Ян в неповторимия си стил ще внесе допълнение. Благодаря, Юта. Нямаше големи изненади на тази тристранна среща. Съветът представи насоките си, ние представихме своите насоки, които бяха надлежно приети на по-ранен етап. Естествено, имаше разлика. Разликата е, че в нашите насоки ние настояваме да бъдат използвани всички възможни мерки. И казваме, че трябва да се предвидят всички възможни мерки за финансиране на приоритетите по бюджета през следващата година. Съветът е много по-консервативен в позицията си. Той настоява да се придържаме към приятите тавани. Когато управляваме дейността в бъдеще. Естествено, изникна въпросът за кредитите за плащанията. Комисията не само се присъедини към опасенията на парламента, но дори ги задълбочи, тъй като заяви, че плащанията няма да бъдат обезпечени с достатъчно средства. Обсъдихме няколко конкретни примера, например 150 милиона за Украина. Украина не е в бюджета на Европейския съюз. От тези 150 е, милиона, 100 се вземат е, от други бюджетни статии и линии, където вече има констатиран недостиг на средства. Е, за да се вземат, ако се вземат средства от място, където те вече не са достатъчно, за да се финансира нещо съвсем допълнително, това само ще задълбочи дефицита. Комисията на каза, че прави каквото е състояние да направи, определя приоритети, но проблемът с плащанията става все по-обезпокоителен. Положението с Украина показва това много ясно. Днес ще гласуваме за това преразпределение на средствата. Проблемът е, че този бюджет не позволява никакви Е, непредвидени обстоятелства да бъдат финансирани по този извънреден начин. Тъй, че следващата година ще трябва е, да имаме предвид това, което и сега отстояваме. Всички възможни мерки за финансиране трябва да бъдат използвани и активирани. Постигнахме съгласие за сроковете и за основните дати е, за бюджетната процедура. Както е, чухме, бюджетът ще бъде внесен официално от Европейската комисия на 11 юни и е, ще проведем извънредно заседание на нашата комисия. Е, колко извънредно не зная, но нашата комисия ще заседава, за да изслуша представителите на комисията. За ваша информация, Е, комисарите е, малко ще претърпят промяна, защото е, шестима комисари се кандидатират за Европейския парламент, включително Януш Левандовски, но на 11 юни чувам, че той ще представи бюджета, а след това господин Поточник ще поеме изпълнението на функциите на господин Левандовски, докато бъде сформирана нова комисия. Но това, разбира се, ще се определи окончателно от председателя на комисията. The... И също така и други въпроси е, засегнахме, но тях ще обсъждаме малко по-късно на заседанието, така че тогава ще ги е, обсъдим. Ян? Ян? Нямам какво да добавя. Мога само да кажа, че тристранната среща бе забележително това, че се потвърди липсата на нови средства за Украина. Да, и с изменителния бюджет не можем много да постигнем. Постигнато ли е съгласие за представенето на изменителния бюджет заедно с бюджета за 2015 година? Ако всичко върви по реда си, може да се окаже, че е необходимо много време. Ами, моето впечатление, казва господин Мулдер, бе, че ще имаме готовност септември-октомври. Ингеборг. Нямаме пари за Украина. В Шпегел онлайн виждам, че е, Европейския съюз е изпратил 30 експерта в Украина – каква е правната основа? Какво ще правят те там? Пита оратора. Какво ще правят там? Все пак някой трябва да си зададе въпроса. Може би трябва да зададем този въпрос, госпожо председател. Не знам дали ние трябва да зададем въпроса или комисията по външните работи е, е, има правомощие за това. Аз не, не виждам по какъв начин ще свържем това с бюджета. Най-вероятно те е, трябва да предоставят някаква помощ там. Добре де, ние в крайна сметка това зависи от нас. Каква е правната основа, на която се изпращат хора в Украина? Изабел. Благодаря, госпожо председател. Аз е, бих искала да продължа въпроса на госпожа Гресле. Отвъд е, е, бюджета, отвъд тристранната среща има и политическо измерение. Мисля, че трябва да се мобилизираме, защото изборната мисия, делегация, която трябва да отиде в Украина, да, да може да финансира. Ние не можем да не можем ние не можем да не, да не намериме средства за финансиране на делегацията, която ще извършва наблюдение на изборите. В крайна сметка ще станем ужасно смешни в очите на всички. Искаме, ем искаме демокрация, ем не можем да финансираме тази мисия. Така че мисля, че трябва да се направи нещо, да се обърнем към комисар Левандовски и може би да използваме инструмента за стабилност, за да намерим средства за финансиране на наблюдателната мисия за изборите. Просто ставаме смешни в очите на всички. Благодаря, Юта. По въпроса на Ингевард. Да, наистина трябва да попитаме комисията, кои са експертите и защо. Но комисията пое е, някакво, взе някакво решение, свързано с 11 милиарда, които се отделят за Украина. така че това е една много по-голяма сума от предварително определените. Това е ангажимента, който Европейския е, съюз поема. Също времено а не знам откъде ще дойдат тези средства, но колкото до пете ми, а, е, милиарда, те са по линията на инструмента за стабилност, но при всички случаи се предвиждат тези средства да бъдат взети от съответни бюджетни линии, които в никакъв случай няма да са достатъчни, за да осигурят подобна сума. Добре, значи ще трябва да изпратиме писмо на комисар Левандовски. Ще го запитаме откъде ще дойдат средствата и по какъв начин се организира и помощта и а, финансирането. До сега ли сме получили отговор на нашите въпроси? За това може би би било редно да отправиме устно запитване в пленарна зала следващата седмица. Йенс. Мисля, че Инге е права да задава този въпрос. Ивайло посочи общият пакет, но трябва да знаем по, как, по какъв начин ще финансираме помощта, която сме обещали, по какъв начин ще финансираме нашите дейности. Трябва да знаем откъде ще дойдат тези средства. Аз от няколко години съм член на комисията по бюджета. Комисията, знаеме, изпълнява а, по линията на правомощията, които са и отдадени от съвета и Европейският парламент. Но имаме проблем с происхода на средствата. Вярно, вярно е, че няма да имаме допълнителни заседания, но мисля, че трябва да обсъдим въпроса с председателството, госпожо е, председател. Трябва да има план или проекта за някакво коригиращ бюджет. Не, трябва да, трябва да знаем какво мисли председателството, какво, какво предвижда. Възможно е те да кажат, че не предвиждат някакви допълнителни мерки, но ние трябва, трябва да знаеме по какъв начин ще се финансира помощта обещана на Украина. В сряда ще можем да повдигнем този проблем. Ще има представители на съвета в пленарна зала. Надявам се, че тогава ще получим необходимите отговори. Сега, аж, още от, от сега имаме проблеми. Е, не знаем откъде ще дойдат е, тези средства. А знаеме ли как ще бъдат разходвани тези средства? Знаеме ли какво ще правят те с тези пари? Ще бъдат ли целенасочено използвани, разходвани тези средства? Защото те могат, кой знае къде да се разпиляят по Украина. Имаме ли някаква идея? Как ще бъдат е, управлявани тези средства? Да, прави сте, прави сте. Мисля, че всички тези въпроси трябва да бъдат зададени на съвета и ще искаме наистина подробна информация по всички тези въпроси. По време на тристранните срещи комис... комисаря заяви, че няма да се включат пресни пари в кавички. Знаете какво значат пресни пари, а ще бъдат разходвани средства, които ще бъдат взети от съществуващите е, бюджетни линии. Но как и къде, никой не ни обясни. Добре, приключваме с тази точка от дневния ред. Извинете. Да, имате думата. Комисията. Thank you, madam Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра само на някои от поставените въпроси. Бих желал да започна с бележката и, и писмото, изпратено на господин Левандовски във връзка с финансирането за Украина. Отговор бе изпратен миналата седмица и в него се пояснява откъде ще дойдат 11 милиарда. Голяма част от средствата ще бъдат чрез заеми за Украина а бюджетът на Европейския съюз ще бъде засегнат чрез тъй наречения гаранционен фонд. 9% е делът а, от този фонд след като започне изплащането на средствата. Тоест, накратко, най-напред за 2016 година бюджетът ще понесе някаква последица от е, това, че се отпускат средства на Украина. Непосредствен ефект върху бюджета няма да има. Е, безвъзмезната част е, на средствата ще дойде от политиката за добросъседство, съобразно принципа повече за повече. За момента 200 милиона е размерът на, обще... на отпуснатите средства за 2014 година. И това може да се осигури от съществуващите средства. За момента няма непосредствена необходима да се поемат нови ангажименти. Ако ми позволите работна група за Украина да коментирам, идеята не е да бъдат изпращани хора в Украина, а просто да бъдат събрани на едно място всички елементи, които имат отношение към подпомагането. По програми за подпомагане на Украина, техническа помощ в различни сфери, включително в търговията, това също е част от пакета. Така се надяваме да придадем насоченост, целенасоченост на нашите усилия за излизане на Украина от кризата. Няма да има увеличаване и на персонала на комисията, който се занимава с тези въпроси. По отношение на размера на плащанията през 2014 година, вече разисквахме е, въпроса за плащанията, когато говорихме за малките и средните предприятия. Ще припомня само, че в бюджетната процедура за 2014 година, по време на помирителната фаза, имаше обща декларация на парламента и комисията, където комисията предупреди, че Кредитите за плащания, е, предвидени за 2014 година, вероятно няма да бъдат достатъчни и по-нататък комисията заявяваше, че най-вероятно ще се наложи да прибегне към инструментите за гъвкавост в новата многогодишна финансова рамка, включително резерва за непредвидени случаи. В момента комисията много внимателно следи всички плащания, като се опитва спешно да привлича средства там, където се констатира недостиг. Опитваме се да привличаме такива компенсаторни средства достатъчно рано и е, в едните месеци може наистина да се мобилизира и фондът за непредвидени случаи. Благодаря, госпожо председател. Председателят. Размисля също, че може би е добре да изчакаме, докато съберем цялата необходима информация. С това изчерпихме доклада за тристранната среща. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Същевременно предвижда се по точка 7 и следващите да гласуваме. Но сега по точка 6. Искам да дам думата на докладчика, за да ни представи измененията. И също така, за да разясни евентуално компромисите, които е успял да постигне за да е всичко по-ясно и упростено, когато пристъпим към гласуване по точка 7. Салвадор. Микрофон за оратора. Те порке. Да, госпожо председател, съвсем накратко. Вече разполагате с списъка за гласуване върху моя доклад. Доста сложно беше да изготвим този списък, но вече разполагате с него. Знаете също, че това, което подкрепям като докладчик от самото начало, е да се постигне споразумение между бюрото и администрацията и да бъдат отразени интересите на всички. Така че за институциите да се предвидят такива разходи, които ще им позволят да извършват дейността си. Същевременно не бива да забравяме предизборната кампания, изискванията за ограничение в бюджета и вече поетите ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени. Не бива да забравяме, че ние сме поемали ангажименти за разплащане по време на нашия парламентарен мандат. Имаме проект на бюджетна прогноза за 2015 година. И на последния кръг диалози и е, помирителни заседания с парламента предвидихме 1,8% увеличение плюс 0,4% корекция за трудови възнаграждения и за е, пенсии. Мисля, че това са суми, които могат да бъдат подкрепени от политическите групи, защото това е минималният необходим компромис, ако желаем да спазим изискванията за ограничение в бюджета и да изпълним ангажиментите, които парламентът и в частност бюджетната комисия са одобрили през нашия мандат. Важно е също да се припомни, че трябва да оставим възможности и на новия парламент. Значи политическите групи и бюджетната комисия в следващия парламент трябва да имат възможност да внесат корекции с оглед на своите политически приоритети и политическата си отговорност. Това ще предполага финансиране на нови приоритети, Естествено, позицията, която ние ще заемем, няма да удовлетвори изцяло всички политически групи. Но след толкова много помирителни заседания, сме стигнали до това, което ви предлагаме тук. Парламентът до такива бюджетни прогнози е стигнал. Припомням ви, че първоначалното предложение беше за 3,83% и ние го свалихме до 1,8%, което според докладчика е реалистично. Има компромисно изменение в края на списъка за гласуване. Тук се визира постигнатото споразумение – и са посочени процентните увеличения, които цитирах, както и значението на тези увеличения за задължителните и извънредните разходи. Посочено е и, че следващата легислатура трябва да има възможност да финансира своите приоритети – и всъщност именно тя ще вземе решение за окончателния бюджет на парламента и останалите институции и структури на Европейския съюз през октомври месец тази година. Основният проблем в бюджета е финансирането на КАД, сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Главният секретар трябва да представи конкретен бюджет за отражението на разходите за строителство. И а, за това как ще се отрази привличането на кредитна линия за финансиране на тези строителни разходи през септември, октомври ще се занимаем е, с е, евентуално неизползваните средства, които ще останат към края на бюджет на година 2014. И ще видим до каква степен можем да използваме тях за предварително финансиране на е, компромисните договорености във връзка с сградата Конрад Аденауер. Списъкът за гласуване е 4 страници, измененията са 79. Разбира се, изменения има и за точките в преамбюла. Като докладчик бих желал да отправя благодарност към докладчиците в Сянка и координаторите, които доста ми помогнаха в тази дейност. Доста необичайна беше тази помирителна процедура. Джордж Лайен, Йо Лайнен ръководи делегацията по време на преговорите с съвета и това, което ще кажа в заключение, е, че ви моля да гласувате за доклад. Äh, äh, Предлагам ви да преминем към гласуването, но преди това бих искала да ви помоля да пъхнете картите в машинките. Моля ви, не забравяйте да го направите. Да, можем да ви преброим, но сме длъжни окончателното гласуване да бъде проведено поименно, т.е. според правилата. Така че, моля ви, сложете картите си в апаратите за гласуване. Е, Извинявам се госпожо председател. Извинявам се и на колегите, извинявам се и на преводгубя гласа си и ми е трудно да говоря. Само изключително важно събитие можеше да ме накаря да вземе думата. Няма да се спирам а, за споразумението по същество, а, но бих искала да кажа нещо във връзка с списъка за гласуване и начина на гласуване. Моята група не е съгласна изменение 31 да се счита за покрито от компромиса. В списъка за гласуване В списъка за гласуване началото се казва параграф 5а нов. А след това се казва, че ако компромиса бъде прият, ще падне това изменение. Но малко по-нататък се казва, че изменение 31 се покрива от компромиса. По мое мнение това не е вярно, затова трябва да гласуваме по-отделно. Още веднъж се извинявам. creio que ela deveria ser retirada, é do, primeira, do primeiro heading da lista de voto, onde diz que a emenda 31. За това там, където се казва, че изменение 31 е включено в а, компромиса, а, трябва да се счита за а, невярно. Можем да кажем, че ще гласуваме това изменение, ако другото падне. По изменение 27 и 57 бих искала да кажа, че те са свързани с финансирането на политическите групи. Ние не смятаме, че може да се твърди, че тези две изменения се покриват от компромиса. Извинявам се, наистина много ми е трудно да говоря. Както ви казах, ако не беше от такова значение за нас, нямаше и да взема думата. Това изменение не съответства на общата идея на компромиса. Ние бихме могли да променим компромисното предложение на парламента или пък да обявим а, за а, падащи всички останали изменения, което би означавало, че а, работата ни е била безполезна. На заседанието а, на 12 март беше казано а, нещо, което се споделя и от координаторите, а именно има неправилно разбиране на измененията по отношение на финансирането на политическите групи. Нашата политическа група още тогава каза, че не е съгласна да се включат тези изменения в компромисното предложение. Обещаха ни да не се включат тези изменения. Така че сега възниква съществен проблем с метода на гласуване. Още един въпрос, който е малко по-маловажен. В последната част на документа, в изменение 39, бихме искали да се каже, че това е добавен текст и да не се твърди, че това изменение пада, ако се приеме 37 изменение. Бих могла да направя и няколко коментара от политическо естество, но не бих искала да навлизам в подробности по отношение на компромиса. Просто исках да се спра на начина на изготвяне на списъка за гласуване и моля колегите да се съобразят с това, което казах. Благодаря ви, казва председателката. Изменение 31. Ще бъде подложено на гласуване, защото то не отразява изцяло компромис. Права сте. А по изменение 26, 37 и 39, да, те не отразяват компромиса като цяло, но ако гласуваме компромиса и го приемем, то тогава тези изменения падат. Не може да кажем, че А и Б си противоречат и да караме хората да гласуват и А и Б. Ако компромис А бъде прият, това означава, че това, което фигурира в изменение Б, пада. Имаме доста дълъг списък с желащи да се изкажат, господин Мюдър. Alda? um, I can speak in English if it's easier. That's my point. Именно това казвах. Нашите изменения падат, ако се приеме компромиса. Те са противоречиви. Това е основно правило в демокрацията. Но съвсем друго е да се твърди, че те не могат да бъдат включени в списъка за гласуване, защото вече са част от компромиса. Тук имаме списък за гласуване. Виждате в началото се казва, че тези изменения трябва да бъдат заличени като част от компромиси да бъдат включени отново в списъка за гласуване или някъде другаде. Ние казваме, че тези изменения, включени в компромиса, трябва да бъдат премахнати. Това моля аз не ви моля да приемете нашите изменения, а да ги махнете от компромис. Председателката. В документа, с който разполагам аз, се казва, че 24, то 44 то и 46 то изменение се покриват, а 13, 16, 22, 25, 26, 27, 31, 57, 65, 68, 78 и 79 падат. Всички тези изменения падат. 31 не пада. То трябва да бъде гласувано. Това е различно. 57 може да падне, но говорим за нов параграф, а 27 и 57 са изменения, които по наше мнение не са противоречиви. Те трябва да бъдат гласувани по-отделно. Дори да не паднат автоматично, трябва да ги гласуваме. И може да гласуваме против, ако смятаме, че са несъвместими. Uh, Продължаваме. Ян. Въпрос, госпожо председател. Изумен съм защо изменение 59 и другите на госпожа Гресте са оттеглени. Мисля, че те бяха приети в сходна форма на пленарното заседание. Доколкото си спомням, имахме доста добро мнозинство. Сега те се въвеждат отново за очакваните разходи за парламента през следващата година, което е логично. Но междувременно, не знам дали преди или след гласуването, господин Ламасур попита дали тези изменения са допустими. Поиска становището на правната служба. Ако правната а, служба излезе със становище, трябва да видим дали те са допустими или не. Изненадан съм наистина. Разбирам, че госпожа Гресле ги е оттеглила по езикови причини. От доста дълго време не бях чувала такова нещо. Какви са тези езикови проблеми? Аз разбирам английски, разбирам немски и не виждам къде е проблема. Наистина, озадачен съм от това, че са оттеглени тези изменения, озадачен съм от всичко, което се случва с тях. Моля някой е, да ме осветли. Ян, казва председателката. Разбирам. При подготовката за настоящото заседание трябваше да помислим как точно да процедираме с оглед на различните отговори, които бихме могли да получим от правната служба. Правната служба обаче не ни даде своя отговор, затова решихме Инге да оттегли измененията си и да не задава въпрос във връзка с тяхната допустимост. Така се стигна до тук. Основният довод, който беше изтъкнат, беше, че изменението не е било внесено на немски и за това е трябвало да има автоматичен превод. Спомняте ли си на заседанието на координаторите обсъждахме въпроса и там беше казано, че всички изменения трябва да се внасят на английски. без значение какво е тяхното съдържание. Измененията трябва да се внасят на английски. Независимо дали смятаме, че са допустими или не. Не мисля да се разпростираме дълго и на широко на въпроса, но Инги е каза, че е имал проблем с автоматизирания превод. Тези изменения бяха гледани в пленарна зала. Доста неща бяха казани по тях, но аз и Алан решихме, че ако Инге оттегли измененията си, няма да е необходимо да искаме становището на правната служба. Процедурен въпрос. Аз не знаех, че искаш думата. Името ти е включено в списъка за гласуване. Искаш да... Процедурен въпрос, така ли? Добре, разбирам възражението на госпожа Соза преди гласуването трябва да сме наясно кои изменения ще гласуваме и кои не. Нали така? Трябва да изясним казаното от Ян след гласуването. Сега всички са в залата и са готови да гласуват. Трябва да хващаме влакове, самолети, а вече закъсняваме с графика. Затова всичко което не е свързано пряко с списъка за гласуване, включително това, което е включено и кое, което не е, трябва да бъде гледано след гласуването. Ян. Ян. Сега, не за първ път се сблъскваме с подобен проблем. Имаме регламент, имаме правила. Много ви моля, и слушайте ме. Ако искаш тези изменения да бъдат включени, трябва да предложиш устно изменение, да внесеш устно изменение, защото ние сме против тези изменения. Отхвърляме ги. Да, може да го направи по, по, по регламента, може. Съгласно регламента може. Знаете, че ако двама души са против, може да се отхвърли устно изменение. Всъщност става дума за две думи. Anticipated and criticizes this political interference. Аз искам да се запише The Political Interference, а не BIS. И доколкото разбирам, тази формулировка не е уместна. Така че поисках юристите лингвисти да излезат с мнение. Казаха ми, че не е възможно. Добре, в такъв случай аз казах добре. Така, Никога не съм се сблъсквал с подобен проблем. От самото начало секретарията обясни ясно и точно какъв е езиковия режим. Сега, е, айде да престанеме с тази дискусия, да гласуваме, а тези, които смятат, че е необходимо да е, се да изразят твоето мнение, ще го направят след гласуването. Така. Така че ще се върнем към това, след като сме гласували. Сега, нека да се върнем към гласуването. Параграф 1. За. Изменени 11. Сега нека да гласуваме компромисният Компромисното е, изменение. Параграф 4. Да, за против въздържали се. Приема се. Параграф 1. Изменение 11. За против въздържали се. Приема се. 12 изменение за против въздържали се Приема се. Сега изменение номер 14 за против. Въздържали се. Приема се. 15 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за против. Добре, нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласувах? Липсва ни един вод. Всички ли гласуваха? Всички. Всички ли си носят картата. Всички ли гласуваха? 15 за 18 против. Отхвърля се. 19-то изменение. Заедно с устното изменение. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за против въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 17 за против въздържали се, отхвърля се. 20 за против, въздържали се, приема се. Сега параграф 4, изменение 21 за против. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да провериме. Значи 21 много ви моля, гласувайте. Така. Край на гласуването. 17 на 17. Параграф 4а 23-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Двадесет и осмо за против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, подхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, подхвърля се. 33 за три части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега 34-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. 35-то за против. Въздържали се. Приема се. 36-то за против. Въздържали се. Приема се.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 защото не, не, не гласувате достатъчно ясно. 45-то. Приема се. А сега 47 за против въздържали се. Приема се.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 52 за, против, въздържали се. Приема се. 54 за, против, държали се. Приема се. Сега 56-то. за против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега 60 Не, 60-то се оттегля. Така че минаваме към изменение 61 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за против, въздържали се, приема се. 63-то за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим. 17 на 17 отхвърля се. 64-то за против въздържали се приема се 66-то за против въздържали се приема се 67-то за против въздържали се, приема се. Трето изменение. То е устно изменение на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 69-то. Против Отхвърля се. 70-то. Против. Държали се. Отхвърля се. 71-во за. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. 74-то за против. Нека да почнем от начало. Кой е против? Отхвърля се. Сега. Добре, да провериме. 74-то изменение.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 73 is adopted. Wer ist für 73? Кой е за? Dagegen? Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Нека да проверим. Така ще бъде по-бързо, вместо да броя. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Деветнайсет гласа за, 16 против. Изменение първо. За, против,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 Устно изменение 5.1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За. Против. Нека да проверим. So, okay. Okay, ist abgelehnt. Отхвърля се. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим.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 Устно изменение 5.2 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега трябва поименно да гласуваме целият текст с измененията. Начало на гласуването. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? 26 гласа за, 9 против, няма въздържали се.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 Гласуваме техническото изменение на докладчик. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение първо. За? Против? Въздържали се? Приема се. Техническото изменение повтори параграф. За? Против? въздържали се, приема се. И тук се изисква поименно гласуване. Моля, гласувайте начало на гласуването, край на гласуването. 34 гласа за, 1 против. Няма въздържали се. С това приключихме и тази точка. И стигаме до стигаме до нека да погледна до ДЕК раздел 3 ново правно основание за Хоризонт 2020 трансфера взема предвид новата версия на кредитите. Искате да кажете нещо ли? Вие сте за. Думата ли искате, Ивайло, или сте за? Думата искате, заповядайте. Съвсем кратък въпрос към комисията, госпожо председател, по ДЕК 10. 37 милиона, които отиват към инструмента за демокрация и човешки права, а там почти няма финансови средства. А, но имаме и голям дефицит. Затова питам комисията какво, каква е идеята й всъщност. Някакви други въпроси? по останалите ДЕК 6, 7, 8 и 9. Изабел. Коментар по ДЕК 6. Може ли сега да го направя? Отново възниква проблема с хуманитарната помощ. Наскоро се видяхме с госпожа Георгиева и знаем колко е наболял въпроса за някои ОНП, които действат в Сирия и Централна Африка. Рекордна година белязахме за хуманитарната помощ през 2014 година и заради новите бюджетни практики, които прехвърлят плащанията от една година за друга, проблемите с бюджета възникват все по-рано. Ние предвидихме това, когато приехме многогодишната финансова рамка. Така че оказваме се в положение, при което Европейската комисия плаща а, лихви за закъснели плащания. Освен тези дефицити имаме и други проблеми за спешни случаи. Това ще бъде в идната година, защото тогава също ще трябва да се чудим с какво и откъде да запушим дубките. Факта, че съвета отказва да приеме трансфера, който предлагаме, а в случай не говорим за увеличени плащания, чисто и просто за изплащане на вече поетите ангажименти, ми се струва, че проблема ще стане още по-голям. Затова трябва да настояваме и да направим този трансфер, за да нямат проблеми ОНП-тата. Мога само да повторя до каква степен това е абсурдно и опасно за бюджета. Опитваме се да го натъкмим тук и там, за да запълним дупките по един или друг начин. Благодаря, Изабел, казва председателката. Мисля, че докладчика напълно осъзнава този проблем и ще ни обясни как стоят нещата с ДЕК 6. Да, съгласна съм и препоръчвам да се гласува за всички трансфери. по dc 6 и ДЕК-10. Да, действително съществува този проблем. Отнемат се финансови средства от дадени бюджетни редове и това означава, че ще има липси на по-късен етап. Нуждаем се и от гаранции от страна на Европейската комисия. Тя трябва да ни потвърди, че това ще сработи на практика. Решихме да процедираме по този начин. Да, действително изправени сме пред огромни проблеми. Те излязоха наяве и по време на дискусията в мониторинговата група и в дискусията с госпожа Георгиева и с други представители на комисията. По ДЕК 7 и вдигането на резервния фонд – по новите съобщения. Предлагам информацията да бъде предадена чрез ЕКОМ. ЕКОМ смята, че трябва да освободим само половината от предвидената сума. Но не е това начина, по който трябва да използваме резервните средства. по ДЕК 8 и 9. Мисля, че те са по-скоро символични, отнасят се до споразуменията за възнагражденията и пенсиите. Тези средства трябва да бъдат прехвърлени с същата тази цел. А ДЕК 9 е за привеждането в изпълнение за споразумението за риболов с Марокко. Така че основният проблем който възниква тук, е свързан с външните работи. Знаем, че се нуждаем от пари за хуманитарна помощ и за запазване на човешките права. Трябва да си подсигурим достатъчно финансови средства. За това вземаме средствата от бюджетни редове, които в последствие трябва да бъдат подхранени. Но това е което трябва да направим сега. Благодаря. Изабел. решихме, ако бъде приета DEC6, D6, да помолим председателя на парламента да изпрати съпътстващо съпроводително писмо, с което отново да бъде поискано средствата, които се вземат от бюджетната линия, да бъдат предоставени на разположение максимално бързо. Защото всички знаят, е, че бюджетните линии са доста е, ограничени. Да, господин е, Шулц вече много писма е изпратил. Е, искам да попитам докладчика обаче как се държи съветът. Оттам идват проблемите. Там е истинският проблем. Затова искам да попитам, госпожо Докладчи как протекоха разговорите в съвета? Там как вървят нещата? It was discuss... Обсъждане имаше по време на тристранната среща. Това, което поиска парламентът, бе комисията да ни увери, че средства ще бъдат предвидени и осигурени за тези програми по-късно през годината. Знаем, че на по-късен етап ще се проявят разлики в изпълнението и може също така в по-късните месеци на годината да няма откъде да се намерят средства. Но, нали, е, малко нагласата е след нас и потоп. Ще видим какво ще стане по-късно през годината, когато парите свършат. Комисията ясно ни е казала, че ще трябва да използваме резерва, фонда за непредвидени случаи и цялата възможна гъвкавост, на която сме способни. Това ще стане през втората половина на годината. Няма да е лесно, но вероятно по този начин ще се подходи. Добре. Комисията желая ли да допълни нещо? първо да гласуваме или първо да направите вие коментарите си? Как предпочитате? Госпожо председател, във връзка с двете структури ДЕК, първо имаме информация, че съветът няма да отхвърли. Казвам, няма да отхвърли. Знаете, че ако парламентът гласува и съветът не отхвърли, ще има приемане. Това първо. Второ, ние използваме средства, с които разполагаме, за да преодолеем проблемите поне временно. Ясно е обаче, че извън средствата, предвидени в резерва за непредвидени случаи, е, ще е необходимо да се възстанови отново кредитът. И това трябва да е предмет на проект на изменителен бюджет, който проект ще бъде внесен от комисията своевременно. Това е в известен смисъл акробатичен метод, но в крайна сметка той ще даде резултат. Благодаря ви. Нека сега да гласуваме за ДЕК. ДЕК 3. За предложенията на докладчика, моля вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Така стигаме до дек 6 за, против, въздържали се, приема се. Дек 7 за, против, въздържали се, приема се. Дек 8 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. Д. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Дек 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Трябва да гласуваме. Така стигаме до трансферите за други раздели. Моника, благодаря, госпожо председател. Става дума за трансфер за Съда на Европейския съюз. Сложно е. Бихме желали да получим малко повече предварителна информация, фонова информация по въпроса защо е необходимо тук да се извърши трансфер, да се даде разрешение. Съдът на Европейския съюз е отменил заемането на свободно щатно място, от което проистичат определени последици. Е, иска ми се да получим информация от сметната палата за какъв случай точно става дума. Ако има решение на съда, информацията не е поверителна. Решението на съда да не назначи заявителя е, на, на длъжност е, от степен АД 15 Трибуналът се е произнесъл, но е, заявителят търси справедливо обещетение е, заради незаконосъобразното отменене на назначението му. Искам да знам какво е станало всъщност тук. Това, което прочетох е читат. Бюджетната комисия трябва да бъде уведомена какво точно е незаконосъобразното тук и къде се корени проблемът? Ябите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съдът през октомври миналата година обнародва информация за един е, кандидат за директор на отдел в Сметната палата, отдел човешки ресурси. Съдът е преценил, че няма достатъчно мотиви за отхвърлянето на лицето И тук, а, значи, а, сметната палата не е извършила назначението, при което съдът след обжалване е разпоредил сметната палата да изплати обещетение. Това в общи линии е правната структура. Моника, даде, но за какво се отпуска обещетението? Какъв тип обещетение? Малко повече подробности са ми необходими. Сметната палата винаги е много скрупулезна. Тя иска всевъзможни детайли за това, което ние правим, но тук ни липсва информация за това, което тя е направила. Съдът на Европейския съюз само ни е оказал да сключим споразумение с заявителя, с кандидата, за да го обещетим за е, загубите, които е претърпял поради това, че не е назначен на длъжност е, директор на отдел в е, Сметната палата. Това споразумение предстои да бъде постигнато, за да се по... стави заявителят, този кандидат, в положението, в което би се намирал, ако бе получил длъжността, ако бе назначен на нея. Ние бихме желали само да бъде сключено такова споразумение. Решението, нашето решение датира от октомври 2013 година. И понеже бюджетът за 2014 година беше вече прият, смятахме, че няма да има достатъчно средства, за да се изплати такова обещетение. Бихте ли ни казали как, какъв е размерът му. Размерът все още се договаря от правната служба на Сметната палата. Ще бъде около 100 000 евро. Около 100 000 евро. Виждате каква сума сме поискали като трансфер. Но тя не е само за този случай. Има още три дела свързани с щатни служители. Там също се водят преговори, за да може да се сключи споразумение за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз. Сега, тук трябва да се ориентирам по-добре в информацията. Сметната палата винаги много стриктно следи последната стотинка давана на румънските земеделци, например. Тук говорим за 100 000 евро. Искам да знам за кого става дума, какви са сумите. Точна информация ми е необходима. Мисля, че именно такава имаме право да очакваме от Сметната палата. Сметната палата при нас е, иска информация за всяка запетая. Нуждаем се от по-точна информация. Благодаря. Опитвам се да ви дам максималния обем информация, който мога да ви дам. Решението на съда е обнародвано, обаче то е обнародвано без имена. Анонимно е, не мога да ви кажа кое е лицето. Това, което ние искаме е да има достатъчно кредит, за да стане възможно провеждането на преговорите в изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз. Не, че се опитваме да изразходваме много средства безотчетно, не, напротив, искаме да имаме тези средства, които са ни необходими, за да изпълним решението на Съда на Европейския съюз. Вижте сега, нека бъда пределно ясна. Вие трябва да платите обещетение – за това, че не сте назначили човек на длъжността генерален директор. Казвате, че това не е единствения случай, че има още три случая. Искам да знам сумите и имената. Искам да знам за какво е трансферът. Ако ще препоръчвам на колегите да подкрепят този трансфер и да го одобрят, трябва да знаем за какво е той. Вижте, госпожо, все още се водят преговори. Ние не знаем дали ще бъдем в състояние да или дали ще бъде необходимо да направим трансфер. Може би трябва след време да чуем отново представители на Сметната палата и те да ни кажат по-точно дали ще е необходимо да се извърши превод, трансфер. Не виждам е, необходимост сега да оказваме натиск върху представителя на Сметната палата. Мисля, че той не може да ни каже повече. Благодаря. Проблемът ни е, че се нуждаем от този кредит, за да е, вземем решението си. То ще бъде през е, следващите седмици взето и ще трябва да платим веднага. Има Е, друг случай, в който отново се стигна до съда на Европейския съюз поради това, че не беше извършено плащане. Ние, за да можем да приключим преговорите, ни е необходим този кредит. Ние е, от кредита ще определим своята позиция в преговорите за определене на размера на обещетението. Естествено, че Сметната палата ще ви изпрати пълната информация в момента, в който сме в състояние да го направим, но до известен етап ние сме длъжни да спазваме анонимността на лицата. Да, това е ясно. Съответните лица се ползват от защита на личния живот и могат да останат анонимни на този етап. Сега господин Хартонг и след това Моника ще ни направи предложение. Вижте сега, не знаем размера на сумата. Това е смешно. Смешно е. Искаме отлагане. Моника. Моника. Ah, ah, sorry, I have not the, the interpretation of the last intervention. Не чух изказването на колегата, който току-що говори. но извинявам се, че настоявам. Ние не правим необосновано искане. Напротив, обосновано е искането ни, за да имаме достатъчно кредит в бюджета, за да можем да изпълним решението на съда. Не разполагаме с пълната сума или окончателната сума, но това е нормално. Искаме всъщност трансфер на максималната сума, която очакваме да платим в този случай. Необходимо е да има кредит в бюджета, за да изпълним задължението си по закон. А задължението ни по закон е да изпълним решението на Съда на Европейския съюз. Моника. Ако трябва да бъда искрена, много критично е отношението ми към това, което искате. Да, част от нашите поверителни информации са на първа страница в Лемонт. Вие ни давате само най-обща информация. Е, имената се знаят. Те са публикувани и във вестниците в други случаи. Значи, ако имате точни данни, предлагам. Ако имате точни данни за сумата, която трябва да ви бъде преведена, ако знаете точно колко трябва да ви бъде преведено и за какво точно, ние на 11 юни ще проведем заседание, защото комисията трябва да ни представи проект бюджета. Тогава, може би, ще бъдем в състояние да вземем решение по вашия въпрос. За другите случаи, преговорите вървят година и половина и това, че късно се поставят исканията не е оправдание за късното плащане. Може би на 11 юни ще бъде добре да поставите отново искането сега. Аз никога не съм искала да зная какви точно са имената. Искам да знам какъв е размера на сумата и за какво точно ще бъде изразходвана. Нашата работа не е да обсъждаме лицата персонално ако има изискване за поверителност, ще го спазим дори името да излезе във вестника. Председателят, вижте, мисля, че достатъчно обсъдихме този въпрос. Сметната палата ни каза, че точната сума ще стане известна в идните дни. Тоест до 11 юни палатата ще може да ни даде точен размер. И тогава ще можем да гласуваме. Кой е съгласен с предложението на Моника? В такъв случай ще върнем а, точката и още веднъж ще я поставим дневния ред през юни докладчика. Ако е надлежно обосновано искането и знаем точно за какво извършваме превод, ще извършим този трансфер. Председателят, добре. Добре, ползвате се с подкрепа от мнозинството комисията. Следващата точка. Тя също е свързана с една изненада, но полезна все пак. Има някои несъответствия но може би това може да се уточни чрез двустранни контакти. И ще кажа и на съдокладчиците. Говорим за сградата Ливингстън. През 2014 трябва да напуснем сградата ГИМ. Тя се използва за обучение и за заседания, за срещи. Същевременно обаче има преструктуриране и ремонт в други сгради. И комисията е, иска да бъде взето нещо подобно на улица Демъз, така че да има къде да се провежда обучение, докато се осъществяват ремонтите. Това е логично. Там разходите ще бъдат по-високи от сегашната сграда ГИМ, но а, общо взето условията са много по-добри. 3,8 милиона е сумата. В а, последната сума. Не, а, не са включени а, обаче допълнителните разходи. Ако и тях, тях изключим от разходите за новата сграда, а, Сумата ще бъде 2,88 милиона. Общо това ще даде 162, 162 евро на квадратен метър цена, което е най-низкото, което сме плащали през последните години. И даже е възможно чрез преговори тази цена още да бъде свалена. Не мога да ви съобщя всички подробности но с двамата са докладчици. Решихме, че това е разумно, че ще позволи да се извършват допълнителни курсове за обучение там, което означава, че ще можем да плащаме по-малко, а да осигурим и повече площ за офиси. Това, което ме изненадва, че цените, е, че цените внезапно са спаднали с около 30%, даже повече. Старият собственик обаче, който е и нов собственик, по-скоро има интерес комисията да използва сградата, а не да я опразни. Може би по този начин може да се обясни така неочакваният спад. Аз предлагам да гласуваме за. Унези, които подкрепят предложението на Моника. Бихте ли гласували? Ана се... и Ян. Ана и Ян. Няма да се съгласим, така ли? Не подкрепяме. Але erstmal am е- И няма да вземем отношение за сега. Сега, един момент. Всеки ще може да вземе думата, когато му дойде редът. Точка 12 се отлага, тъй като не разполагаме с допълнителни нови, нова информация. Но сега да дам думата на генералния директор по бюджета, тъй като това е последното редовно заседание на комисията по бюджета. На 11 юни, както казах, ще бъде проведено заседание, но изваредно, пак в рамките на нашия мандат, но то ще бъде изваредно. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се възползвам от това, че доста членове на Комисията по бюджета присъстват, тъй като гласувахте. Бих искал да ви благодаря на всички вас в края на този мандат който официално приключва днес. На 11 юни ще ви бъде представен проекто бюджета за 2015 година, но днес наистина е вашето последно редовно заседание. Исках да ви благодаря от името на Европейската комисия, на Генерална дирекция бюджет, от името на целия екип за отлично свършената работа и за отличното сътрудничество. През последните пет години бяхме изправени пред огромни предизвикателства, но мой и моите предшественици казват, че по, тях, по тяхно време никога не са били изправени пред толкова много трудности за тол, в толкова кратък период от време. Въпреки всичко, всяка година вие успяхте да излезете с необходимите предложения на, на време. Преминахме през трудни моменти, трябваше да подготвим е, помесечни е, временни бюджети, не същевременно заедно изработихме многогодишната финансова рамка, която според всички експерти е най-сложното постижение в историята, бюджетната история на Европейския съюз и въпреки трудните условия, въпреки трудностите, с които се, се сблъскахме, вие продължихте да бъдете реалисти и вдъхвахте европейско и дух на предложението на съвета за 2013 година. Вие подкрепихте комисията по проекто коригиращия бюджет. Знаеме, какви, какво трябваше, какво стана за плащане в края на годината, какви ще да бъдат резултатите, ако парламента не ни беше подкрепил по проекто коригиращия бюджет 2013 година. Благодаря ви за това. Бих искал също така да ви благодаря за извършената работа по е, прегледа и изменението на регламента. Целта беше да опростиме правилата. Не знам дали постигнахме е, окончателно успех и дали действията ни бяха изцяло успешни, но не знам дали е възможно да се извърши подобно нещо в рамките на един мандат, като че ли по-скоро тенденцията е към осложняване, отколкото упростяване, но въпреки всичко ние успяхме да постигнем а, осъзателни резултати. А, това е последното заседание, на което и аз участвам, тъй като ще е, напусна своя пост в комисията на 30 април. Ще започна нов <laughs> живот. Така че ви благодаря и за доверието, което ми оказахте, за помощта, която ми оказахте е, при управлението на бюджета в тъй трудни и сложни времена. Бих искала, госпожо председател, да благодаря на всички докладчици, но бих искала да благодаря и на всички колеги от административните служби на Европейския парламент и да благодаря на Южев Пашеко за помощта, за това, че намирахме терен на разбирателство през последните години и Пожелавам на всички, независимо дали сте кандидати или не, всичко най-добро. Е, успех на онези, които са кандидати. И а, благодаря и пожелавам всичко най-добро и на онези, които ще започнат нов живот в родината си. Благодаря още веднъж. Благодаря за тези топли думи. А, вие, вие бяхте генералният директор, по времето на чието мандата се а, промени процедурата. Влезе в сила новата процедура по силата на разпоредбите на Лисабонския договор. Процедурата в никакъв случай не се опрости, напротив, тя се осложни, но въпреки всичко постигнахме успех. Пожелавам ви всичко най-добро в новото ви качество на пенсионер. И всичко най-добро в живота. Аз също е, ще смятам да излезе в пенсия. От 1 юли нататък вече няма да бъда а, е, кандидат. Няма да бъда депутат. Може би ще се срещнем в един следващ живот. Сега някой иска ли да каже по, да се изкаже по въпросите, които бях обсъдени. След 20 или 30 години в този парламент все още не, не, все още не съм наясно с правилата. Аз бях много очуден от начина по който вие действахте, как внесено изменение може да бъде премахнато, да се внесе устно изменение, ще се обърна към правната служба, за да получи необходимите пояснения. Да. Можете да го направите, но също времено аз спазвах правилата, които бяха прияти миналата година. Комисия АВКО въведе известни промени в регламента, които не бих казала, че са съвсем уместни или а, винаги много целесообразни основ, относно допустимостта или недопустимостта на дадено изменение. Сега по точка 13 става дума за работната група по въпросите на децентрализираните агенции. Става дума за втори доклад в рамките на нашия мандат. Е, И трябва да се върнем първо към, казан, към тия доклад. Съвета и комисията и парламента а, успяха да постигнат съгласие по практическите въпроси, свързани с а, обхвата и процедурите за действие Комисията не беше много удовлетворена, но в крайна сметка е, нашата цел не е да доставяме удоволствие на комисията. Съобщението на комисията, публикувано през юни миналата година, не може да бъде прието изцяло и да се смята като излято в бетона. То не бива да бъде единствената основа за по-нататъчното размишление и Необходимо беше да се създаде работна група на експерти, която да изработи изчерпателен списък на проблемите, които трябва да бъдат решени. Пред от страна на гръцкото председателство и след провеждане на различни обсъждания реши, че няма да постигнем съгласие, няма да имаме добър обмен на информация и поиска по така доста рязък начин, използвайки доста рязък тон, да промениме начина на работа. По време на следващият мандат на парламента и на комисията една работна група, ще, политическа работна група, ще се създаде и ще заседава през септември, т.е. първото и предложение, първото и заседание ще бъде, ще се проведе през септември. В момента се извършва предварителна работа от секретарята на парламента, на комисията и съвета. Моника Хоймайер, аз, Хайдер, не, не можехме да участваме, но време не спомогнахме да се поразчистат нещата и да а, помогнеме на, на, на следващите на тези, които ще продължат да работят, да могат да го правят по-лесно. Различните документи са свързани помежду си и не могат да бъдат разглеждани по-отделно. Доклада по собствена инициатива трябваше да следва съответните етапи. но разполагахме с много малко време, така че цъл... така че е, единственото, единственият изход бе да изработиме работен документ на английски, който е разпространен. Той е във вашите папки. В този документ се описват различните е, проблеми, необходимите мерки, както и е направен списък на а, е, спорните въпроси, които трябва да бъдат обсъдени отново по време на следващият мандат. Тези агенции са важна съставна част от общоевропейската структура и да и не на практика, защото те са до известна степен съставна част на европейската администрация същевременно. Те се финансират по, по особен начин но същевременно те спомагат за осъществяването на европейските политики, така че не трябва да подценяваме мястото, което те заемат в общоевропейската структура и при всички случаи трябва да а, а, се опитаме да убедим съвета за значимостта на тези агенции. Многократно ще трябва да повтаряме нашето послание и да настояваме на това. Не трябва само да се измерват нещата в цифри, трябва да бъде ясно какви са нашите очаквания и по какъв начин тази или онази агенция може да допринесе за осъществяването на европейските политики. Те са в крайна сметка 32. Е, всяка една от тях има цели и те трябва да се постигнат. Същевременно има искания за намаляване на личния състав, намаляват се и ресурсите и в такъв случай тези агенции вече не могат да постигнат целите, които са си набелязали, са им набелязани и те стават излишни. Единственото нещо е да бъдат закрити. същевременно ние сме тези агенции са били създадени с дадена цел и но трябва да осмислим отново и целите и средствата, които са отпуснати за постигането на тези цели. За хора не запознати с досегашното състояние на нещата, може би ще бъде трудно да вземат решение. Затова този работен документ представя цялостната приложена до сега процедура. Аня. Благодаря ви. Частично самофинансираните агенции на Европейския съюз са обект на ново проучване. То е свързано с друго проучване на Делойт – Имахме и доклад от а, нашата служба, той е изключително добър и както и вашия работен а, документ. И ние работихме с агенциите в сътрудничество в продължение на дълги години. Затова бих искала да те похваля за усилията положени през тези последни години. Беше наистина фантастична Както виждате от работния документ, агенциите е, се увеличиха на брой. И съвсем не е съвпадение това, което е, каза във връзка с агенциите. Това се потвърждава и от е, Комисията за околна среда това отношение. Също има много агенции, които се занимават с тази област. Така че и Комисията по околна среда живо се интересува от въпроса за агенциите. През тези години се опитвахме да рационализираме работата ни с агенциите. Опитахме се да внесем няколко работни принципа, като всичко се базираше на а, общото разбиране, а, споделено разбиране с комисията и съвета. Това ни позволи по-добре да работим с тези агенции. Искрено се надявам, че в следващия парламент ще има депутати, които също да проявяват интерес по темата. Понякога има конфликт между агенцията и Европейската комисия. Това не би трябвало да се случва. Много от агенциите имат регулаторни функции. Те са част от изпълнителната власт, както и За Затова е трудно разбираемо за хората, още повече, че съвета не проявява достатъчно интерес към агенциите. А те са негово дете, ако мога така да се изразя. Затова може би трябва да приканим съвета да поеме по-голяма отговорност, не само при създаването на агенциите, той трябва да се отнася по-сериозно. Трябва да помислим за броя на агенциите, от които се нуждаем. Може би някои от тях трябва да бъдат затворени. Трябва да помислим как да доразвием тази мрежа за в бъдеще. Това са въпросите, които трябва да зададем. Европейската комисия се опитва да изготви пътна карта за спестяване на средства от някои агенции, за да може да се прехвърлят към други. Ние отхвърлихме това предложение, което не означава, че отхвърляме проблема, пред който сме изправени. Чисто и просто бихме искали проблема да бъде уреден по-различно. Надявам се, че ще имаме и една полезна дискусия с комисията, съвместна дискусия с парламента, за да постигнем резултати заедно. Трудни бяха отношенията с съвета, но наистина за в бъдеще е от жизнено важно значение Европейската комисия и Европейския парламент да са на единно мнение по въпроса. Това е от мен. Това е един вид последното ни заседание. Затова бих искала да кажа, че да, доста неща направихме, но и много остава да бъдат направени. Благодаря, казва председателката. Имаме няколко гости тук сред нас. Ще трябва да им дадем думата, за да се възползваме максимално от тяхното присъствие. Те ще ни представят своето проучване. Thank you. Бихте ли се представили? Съвсем накратко бих искал да ви напомня, че трябваше да уточним правилата за финансирането на частично самофинансиращите се агенции. Ние се съсредоточихме на три от тях – ЕАЗа, ЕКА и ЕМА. Разгледали сме различните принципи, като например разходоефективността и не на последно място в по-обща перспектива сме се спрели на потенциала за разширяване на приложението на принципа за частично самофинансиране и към други агенции. Агенциите по принцип получават известни приходи от индустрията, но най-вече съществени субсидии от европейския бюджет, за да покрият своите разходи. Те изпълняват публични задачи за Европейския съюз, като осигуряват услуги, свързани с конкретния интерес на потребителите. Съгласно трите агенции, които вече упоменах, знаем, че имаме един основен акт, който предвижда те да бъдат частично самофинансирани, като се предвижда два взаимно изключващи се подхода. Първият модел, който се използва е този за приходите на базата на предоставените услуги за индустрията, а следващия, този се а, прилага за ЕАЗа, а втория подход се прилага за другите две агенции ЕКА и ЕМА. Двата модела си имат собствени характеристики, които водят и до конкретни последици при тяхното прилагане. Ако започнем с първия модел, в рамките на този модел разходите и приходите, които се получават, приходите, а не разходите, извинете, получавани от индустрията, са напълно отделени от субсидиите, получавани по европейския бюджет. Тук няма а, кръстосано финансиране от страна на индустрията и на Европейския съюз. По смисъл на този модел се осигурява дългосрочна устойчивост на доходите. Изисква се също така и резерв който да се справи с потенциалните дефицити и излишъци, които могат да бъдат породени от колебанието на търсенето. Този модел предполага да се предостави информация на потребителите на агенцията. Те трябва да докажат, че всички разходи са включени в таксата. Не трябва да има и неправомерно използване на субсидиите от Европейския съюз. Трябва да има ясно разграничение между дейностите финансирани от индустрията и тези финансирани от Европейския съюз. Тук се изисква и устойчива а, структура. По смисъла на този модел трябва а, да има разбивка на разходите на годишна база няма и непряко данъчно облагане на агенциите и потребителите. С оглед на различните дейности, които се предоставят от агенциите, те трябва да прилагат малко по-високи такси, за да могат да изработят резервен фонд, което означава, че са необходими ясни правила, за да не се стига до натрупване на неподходящи излишъци в резервния фонд. Втория модел – на базата на универсалния бюджет, характеристиките и последиците тук са съвсем различни. Няма разделение на дейностите финансирани от европейския бюджет и тези финансирани от индустрията. Тук може да бъдат взети предвид разходите, но тук по-скоро важни са последиците, които не са свързани пряко с разходите. Стига се до по-голяма натовареност. Необходимо е понякога да а, се използват финансите от Европейския съюз, за да може да се запълнат дефицити от а, частта покривана от индустрията. Няма специално задължение за предоставяне на информация на потребителите, т.е. има по-малко прозрачност. Последиците от това са, че от една страна този модел дава възможност да има бюджетна гъвкавост, тъй като няма задължителна връзка между приходите и разходите. Като последица обаче виждаме, че Европейския съюз трябва да поеме колебанието в доходите. Това може да доведе и до непряко облагане на бенефициентите. Възможността за оправдаване на тези такси към бенефициентите в този случай са ограничени. Накратко, с оглед на тези два модела, можем да кажем, че по-настоящем няма хармонизиран подход, който да се прилага към агенциите. Законодателите решават в зависимост от конкретния случай и в момента на създаването на конкретната агенция. Тези два подхода, както казах, взаимно се изключват, което се изключват, а, което означава, че трябва да се води дискусия кой от тези два модела е за предпочитане. Европейската комисия твърди, че втория модел е по-подходящ, тъй като дава възможност за бюджетни съкръщения в агенциите и защото не води до натрупване на излишъци. Втория метод е включен и в финансовия регламент – този контекст е важно да се знае, че финансовия регламент изрично предвижда изключение в случаите, в които имаме доходи от трети страни, но този случай може да бъде уреден и по различен начин. Първия подход, първия метод води до пълно покриване на разходите – което се доближава много до модела, който описахме. Ако погледнете международните практики, например на ОСР и на соките, ще видите, че там се препоръчва определяне на таксите, като се взема предвид принципа за пълно покриване на разходите. По този начин просто има по-голяма прозрачност. И не на последно място, важно е да се знае, че в контекста на настоящата економическа криза и бюджетните ограничения има обща тенденция към по-голяма прозрачност и а, такси, които в по-голяма степен да, да вземат предвид разходите. В заключение, определяне на а, таксите и изброяване на разходите на тези агенции. А това е описано във втората част на проучването, където се разглежда потенциалната възможност за използването на частичното самофинансиране и за други агенции на Европейския съюз. Нямаме общо правило за начина по който тези агенции трябва да определят дали да налагат такси или не. Както споменах вече, въпросът за финансирането се определя в момента на създаването на съответната агенция. Девет агенции днес не се финансират изцяло от Европейския съюз. Шест от тях са финансирати от оператори. Три вече ги изброих. СПВО, например, тази за семената се финансира изцяло, както и ЕСМА. Когато говорим за потенциалното използване на този принцип и за другите агенции, ние предлагаме двуетапен подход. Първия етап предвижда да се види дали условията са на лице. Например, дали а, се издават съответните лицензи за предоставянето на съответната услуга. Това е първият етап. Има обаче и втори. Трябва да се види дали не трябва да бъдат изпълнени допълнителни условия. Например, до каква степен индивидуалните бенефициенти а, могат да участват в заплащането на тези такси. А, какво ще, а, дали ще бъде ефективно налагането на тези такси, няма ли да се стигне до прекалено а, високи разходи. Въпроса за независимостта на агенциите също се задава. Необходимо ли специфични сегменти от економическите оператори да бъдат облагани с тези такси? Това също е уместен въпрос. Ако направим предварителна оценка на първи етап, ще видим, че 6 европейски агенции предоставят услуги на индустрията, но не налагат никакви такси агенции, които си сътрудничат с регулаторите, както Агенцията за безопасност на храните, ЕИОПА, Агенцията за морска безопасност и Европейската железопътна агенция. Комисията вече проведе подробно проучване за ЕФСА. И от това проучване разбираме, че се е стигнало до заключението, че не би било подходящо да се налагат такси, защото това ще бъде прекалено скъпо, сложно и може да постави под въпрос независимостта на агенцията. За Европейската железопътна агенция в момента се прави оценка на въздействието. Надявам се, че по този начин са ви направил ясен и кратък преглед на нашето проучване и ви благодаря за вниманието. Председателят, да, благодаря Има ли въпроси? Мисля, че аз самата бих задала въпроси, но ето има и други колеги. Заповядайте, Ян. Най-напред искам да благодаря на двамата докладчици за проучването. Добре дошли на колегите от Делойт. Хубаво е човек да си припомни техните диапозитиви. Имам допълнителен въпрос към това, което казахте. Пред последният диапозитив искам да коментирам с схемите светло синьо и зелено. Втората картинка съдържа текст, че таксите не засягат съществено не поставят под голяма заплаха независимостта. Мисля, че това е странно, доколкото първото ни подозрение винаги е било, че всъщност е точно обратното. Ако погледнете как се финансират таксите, Често пъти всичко зависи от това как подхождате към клиента. Нерядко има стремеж в този процес да му се харесате, което е съвсем обратното на независимостта. Бихте ли коментирали? Ами този въпрос бе поставен в събеседванията с някои институционни субекти. Бе казано, че ако агенциите изцяло зависят от това, което им плащат клиентите, това може да доведе до зависимост. Мисля, че това е частично вярно. От друга страна, Независимостта основно се гарантира чрез доброто управление, е, чрез това съветът на агенцията, управителните и органи да не се влияят, да не се подават на влияние от страна на съответния отрасъл. Мисля, че така може да се отстрани опасността, за която вие говорихте also wenn ich das auch richtig sehe, ist bei denen, die teilweise oder ganz... Ähm Аз имам въпрос, казва председателят. Ако има частично или пълно финансиране на агенциите чрез такси, да кажем, такси за сертифициране или регистрация от представители на съответния отрасъл, това е едно – Естествено, че когато подадете заявление, можете да платите такса. Искам обаче да запитам дали е, мислите, че това наистина са нормални такси. Е, поне открито тук не виждаме да има някаква конкуренция на пазара. Европейската служба за хармонизация – както и националните служби, е, събират такси. Националните такси са много високи, защото често пъти заявленията е, са, се обработват дълго време. Много сложна е тяхната оценка. Може ли тук да изчезне независимостта вследствие на това? Да престане да съществува. И друг въпрос – Имаме документи. Той според мен е и ясен и логичен. Можете да го погледнете. И за това може би няма нужда от е, по-нататъчни въпроси. На всички, които участваха в това последно редовно заседание на нашата комисия. Мисля, че успяхме да се справим с дневния ред много дисциплинирано. Казах ви в началото, че трябва да ми съобщите, ако мислите, че заседание на координаторите е необходимо. Няма нужда от заседание на координаторите, следователно то се отменя. Пожелавам ви всичко хубаво.